Господин Алишер Курманов е ръководител на делегацията. За мен е удоволствие да приветствам сред нас представителите на парламента на Узбекистан. Те са сред нас, за да участват в 13-та среща на Комисията по парламентарно сътрудничество. Благодаря ви за вашето гостуване. Очаквам нашето конструктивно сътрудничество. Сега преминаваме нататък. Хайнц Бекер, две минути. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter... Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги,